Uh, uh, Дами и господа, искам да ви пожелая добър ден. Радвам се, че мога да приветствам с добре дошъл Винсент Ван Куикенборн, който е федерален министр, който отговаря за вътрешния пазар и за упростяване на законодателството. Това е въпрос, към който проявяваме силен интерес също. Но преди да направя това, искам официално да обявя за открито заседанието ни за днешния следовет. Пред себе си имате дневния ред. Нека официално да го приемем. Благодаря. Освен това, искам да ви съобщя, че това заседание се предава на живо по интернет. Така че имайте предвид, че когато включите микрофона отясно на вас, камерата автоматично се насочва към вас и вие се появявате в световната интернет мрежа. Това за нас е истинска привилегия да отбележим тази първа среща в началото на Белгийското председателство, за да чуем от господин Винсент Ван Куикенбон каква е програмата в сферата на единия пазар на Белгийското председателство. Те имат много интересна стратегия, конкурентоспособността, въпросите на вътрешния пазар имат много силно място в тяхната програма, което е нещо добро за нас. И бих искал да приканя господин Куикенборн да говори по някои от въпросите, по които работим и ние. Освен това, Белгийското председателство започна своята работа с грандиозен концерт пред Европейския парламент. Въпреки, че повечето от нас не бяха тук, сигурно ще имаме и други възможности да отпразнуваме този случай с вас. Благодаря ви отново, че сте тук. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, радвам се, че ми се предоставя възможност да представя тук Бългийското председателство и нашите приоритети за вътрешния пазар и защита на потребителите. Председателят вече посочи, че има програма за действие за следващите 6 месеца и ние имаме съвсем ясно очертани цели в тази програма по отношение на вътрешния пазар и защитата на потребителите. Аз ще засегна на това място около 6 теми, от които 3 наистина са много важни. Най-важната е задълбочаването на вътрешния пазар. Втората важна тема се отнася до до директивата за защита на потребителите. И третата основна тема се отнася за директивата за забавените плащания, които са предмет на дейност и е, разглеждане и на тази комисия. Първо искам да кажа няколко думи във връзка с дълбочаването и е, укрепването на вътрешния пазар. Мисля, че финансовата и економическа криза е, даде възможност да се видят някои основни дефицити, някои основни недостатъци на европейския пазар. И ако ние искаме да запазим нашето благоденствие, ние е необходим нов економически модел, който да гарантира устойчив растеж. За тази цел са необходими реформи в различни държави членки, но също и в Европейския съюз като цяло. Европейският съюз трябва да започне инициативи за да осъществи този економически растеж. Още веднъж хвърлям поглед в миналото и искам да посоча, че през 1992 година тогава това стана под председателството на Жак Делор, вътрешният пазар се роди тогава и годините, които последваха, ни донесоха повече оптимизъм и повече вяра в европейските институции. Това беше много амбициозен проект за времето си. Господин председател, уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, сега е важно да вдъхнем нов живот на тази динамика. Европа има проблеми в момента и са ни необходими перспективи за растеж. Установяваме, че на други континенти в света, например в Азия или в Южна Америка, също и на други места, економическият растеж наистина се състои. И ние като че ли гледаме на тези неща с известна завис. Професор Монти беше комисар на Европейския съюз. Той представи един доклад, в който се разглеждат основно две теми първо, интеграцията има трудности по отношение на интеграцията и нейното укрепване в Европа, но от друга страна има възможности и е, то най-вече за идентифициране на определени ограничения на вътрешния пазар. В своя доклад той предлага конкретни решения за премахване на тези пречки. Днес работим в нов институционален контекст в Европа. Имам предвид естествено Лисабонския договор и правомощията, които се възлагат с този договор на Европейския парламент. В тази комисия аз мисля, че може много ясно да се сподели амбицията на Белгийското председателство, а именно да бъдат приложени на практика предложенията на Монти под формата на голяма програма за реформи. Комисар Бърние вече посочи, че през есента ще представи така наречения Single Market Act. Какво означава това? Това означава е, че този акт не е изваден извън контекст, а той е част от доклад, който е представен от вашата комисия. Става дума за а, правната уредба на вътрешния пазар, която предвижда гражданите, потребителите, фирмите да осъществяват в по-голяма степен вътрешния пазар. И тази амбиция на комисар Барние до 2011 и 2012 година включва представяне на 30 конкретни мерки, които след това ние ще обсъдим в съвета от октомври до декември, за да можем до 2012 година, т.е. 20 години след тази важна инициатива на Жак Делор, да можем да установим, че наистина сме направили крачка напред. Господин председател, искам да се спра сега в частност на иновациите в контекста на вътрешния пазар. Европа може да направи три важни неща. Първо по отношение на стандартизацията. Аз знам, че председателят смята тази тема за особено важна. Днес технологичното развитие протича толкова бързо, че процедурите по стандартизация в Европа винаги го следват и вече не можем да а, спазваме темпото на това бързо технологично развитие, което се осъществява в света, като същевременно да спазваме и изискването за конкурентна способност. Второ, патентите. През юли в Страсбург имахме възможност да дискутираме по темата европейски патент. Този европейски патент трябва да ни даде възможност да закупим Щитим малките и средни предприятия, ако те искат да патентоват нещо. Знам, че тази комисия, че вие, господин председател и всички членове на комисията смятате темата европейски патент за особено важна. И третото, което е необходимо, да бъдат създадени публични съоръжения, които да а, отчитат иновативните развития най-вече по отношение на обществените поръчки. Те да се възлагат наистина на новаторски проекти. И през септември в Брюксел ние ще говорим за knowledge и competitiveness, знание и компетентност и там ще се включват подобни мерки. Това е първата тема, която исках да разгледам господин председател. Това беше темата вътрешен пазар. Не го правя случайно, защото знам, че има много дискусии в различните политически групи, в държавите членки, има различни акценти, които се поставят и за мен. Проектът вътрешен пазар е нещо, което наистина заслужава голям ангажимент от наша страна. За мен всъщност вътрешния пазар е най-важната тема, когато става дума за растеж. Второ, права на потребителите. Директивата за права на потребителите. Аз Засегнах вече някои от тях. Докладчикът господин Шваб присъства днес тук, също и докладчикът в Сянка аз влязох в контакт с тях и знам много добре, че вашата комисия е работила много интензивно по директивата за правата на потребителите. В Европейския съвет 43 заседания работни са се състояли по тази тема. Защо тази тема е толкова важна, господин председател? Аз мисля, че правата на потребителите са в ядрото на това, което представлява вътрешния пазар. Тук става дума за укрепване на доверието на потребителите и на фирмите в Европа. И за тази цел трябва да гарантираме, че директивата за защита на потребителите да бъде много добре балансирана. Вивиан Рединг е комисарът, който отговаря за този ресор. Тя подкрепя значението на тази директива и казва, че тук ни е необходима максимална хармонизация, която да върви целенасочено, т.е. целенасочена максимална хармонизация, защото традициите на 27-те държави членки по отношение на защита на потребителите са много различни. Аз мисля, че това, което можем да направим и което е наше намерение като председателство, да наложим прагматичен подход. Ние ще разглеждаме глава по глава и член по член тази директива, като си задаваме въпроса къде конкретно може да се открие добавена стойност за потребителите и за търговията и на тази база да се извърши хармонизация. Това е нашата амбициозна цел, а именно през декември 2010 в съвета да представим цялостно предложение за директива. И би било добре, господин председател, ако вашата комисия до тогава също представи своето установище, за да можем по време на унгарското председателство да предприемем следващите важни стъпки. Същевременно с това, когато става дума за директивата за защита на потребителите, ние би трябвало да се занимаем и с въпроса как потребителите могат да бъдат ефективно защитени през декември, 22 декември 2010 година в Брюксел, заедно с комисан Джон Данли, ще се състои е, конференция е, за защита на правата на потребителите, където ще се разглежда сътрудничеството между 27-те е, служби за контрол и надзор на държавите членки. Аз обсъдих това с нашата служба в Белгия, работил съм с нея много добре. Днес може да се ползва и интернет като средство за добро сътрудничество, а от друга страна в друга държава членка можете да извършвате покупки чрез интернет, като купувач и тогава си задавате въпроса каква ще бъде вашата защита като потребител. За тази цел е добре да се разменя информация между държавите членки. Трета важна тема на нашето председателство е темата забавени плащания. Ние знаем много добре, че във време на финансова и економическа криза много предприятия са затруднени по отношение на плащанията, но допълнение към този проблем за економическата криза, според Европейският индекс за плащания плащанията 2010 има друг проблем, а именно, че забавените плащания в Европа вече възлизат на около 300 милиарда евро за е, Става дума основно за малки и средни предприятия, които са в затруднение в момента. Комисията Имко и госпожа Вайл като докладчик тук е, наистина свършиха отлична работа и аз знам много добре, че тук се полагат усилия също и с оглед на това да се направи нещо за публичния сектор, но и за частния сектор, да се наложат принципи, да се предвидят съответни санкции, за да не бъдат предприятията дълго време жертва на забавените плащания. Това е една от нашите цели по време на Белгийското председателство ние ще получим мандат от съвета и заедно с вас ще встъпим в трилог по време на Белгийското председателство, за да можем през есента да постигнем споразумение между съвета и парламента. Има още редица дискусионни точки, които трябва да бъдат обсъдени. Аз имам предвид за е, имам предвид частните предприятия, имам предвид е, смесените предприятия, имам предвид сроковете от 60 дни и също така въпросът е дали е, здравеопазването да попадне тук или не. Но през първите 12 дни на нашето председателство ние извършихме подготвителна работа, опитахме се да стигнем до решение в съвета и мисля, че би било добре, ако през следващите месеци успеем да изработим окончателно решение. Парламентът извърши много добра подготовка подготвителна работа и това трябва да се признае. Има предвид важната роля на Европейския парламент. Това бяха трите основни, най-важни теми, господин председател, но има още теми, на които искам да се спра накратко, защото те ще бъдат разглеждани в бъдеще в е, съвета. Имам предвид темата техническа хармонизация на строителни материали и текстилни продукти. Във вашата комисия също се работи много по тази тема. Нашата цел е на второ четене при нашето председателство да се постигне споразумение. Това е важно, защото строителният сектор и текстилният сектор са сектори, в е, които също се осъществяват принципите на вътрешния пазар. Това са сектори, които са наистина важни за Европа и за държавите членки. След това секторът хазартни игри. Ние Чакаме зелената книга на комисията по темата хазартни игри и тук е, ще започнем публична дискусия на европейско ниво. Е, ще говорим в работната група на съвета за е, хазартните игри или игри на щастието онлайн. Друга тема, която също искам да посоча, това е темата търговия на дребно. Вие знаете много добре, че комисията преди по-малко от две седмици публикува едно обширно изследване относно слабостите и силните страни на търговията на дребно в Европа. И не е достатъчно да се установят само слабостите. Това, което е написано за предимствата е добре, но е по-важно да се идентифицират слабостите, за да се изработят решения. Става дума за е, производителността в Европа. Ние изоставаме след САЩ. А, освен това, има и проблем, свързан с прозрачност на цените, е, най-вече при продукти, където маржът на печалбата е много голям в търговията на дребно. Съществува така наречената доминантност на пазара, не всички пазарни субекти са равнопоставени, има големи търговски вериги, които имат повече влияние от е, други търговци и е, аз е, мисля, че е, трябва да е, се създаде истинска конкуренция, защото иначе това се отразява на потребителя, който плаща много високи цени. Това е изследване, което комисията представи на 10 декември в съвета по конкуренция ще се разглеждат резултатите от това изследване и ние ще е, публикуваме нашите заключения. Господин председател, дами и господа, уважаеми членове на Европейския парламент, искам накрая да кажа още две неща. Знам, че благодарение на комисията и на комисията ИМКО съществува Single Market Forum. Той ще се състое на 9 ноември 2010 и знам, че политическите групи се отнасят много добре към а, този форум, така че мога да ви уверя, ние ще подкрепим тази проява в рамките на нашите възможности. Искам да поканя всички вас – всъщност да бъде посетена комисията ИМКО в Белгия, ние ще ви покажем конкретно къде е, има допирни точки за сътрудничество и къде Белгия по отношение на конкуренцията или е, на защита на потребителите добре е, е транспонирала европейските правни актове и ги прилага добре. Аз е, мисля, че съществува обща воля да работим наистина в добро сътрудничество. Аз виждам, а и чувствам, че в тази комисия има много амбиция много амбиция да бъдат укрепени европейските институции и е, в мен вие ще намерите съюзник за всичко това. Защото тук става дума за една нова роля, за една укрепена роля на Европейския парламент и Наистина, аз се отнасям с респект към тази ваша нова роля и с сериозност към вашата работа. През следващите 6 месеци аз ще бъда с е, удоволствие на ваше разположение – както на парламента като цяло, така и на отделни негови членове, за да видим къде можем да си сътрудничим, къде можем да формулираме общи теми, за да стигнем до добър общ резултат. И освен това, господин председател, искам да кажа накрая, че с удоволствие съм на разположение сега за ваши въпроси като става дума за въпроси не само по шесте теми, които засегнах сега, можете да ми задавате въпроси и по други теми, за които вие сте компетентни в комисията ИМКО. Благодаря за вниманието. Uh, благодаря ви много, господин министър, за този обзор. Ние с радва забелязваме, че вие сте силно ангажирани с основните въпроси. Ние действително сме амбициозна комисия, затова приветстваме този подход. Особено ми, за мен особен интерес е важността, която вие отдавате на сектора на продажбите на дребно. Знаете, че в комисията решихме да изготвим доклад по собствена инициатива в отговор на работния документ на комисията. Мисля, че начина по който ние сме структурирали графика ще отговаря на вашия график, така че ни очакваме до 10 декември да сме приключили. Така можете да поканите и нашия докладче, който представи резултатите. Мисля, че това ще бъде полезно. Освен това, последният съвет по конкурентоспособността вие също бяхте там на този съвет аз представих нашия доклад за единия пазар. Може би това не е предвидено в първоначалната ви програма, но господин Барние има силното желание да прокара своите идеи за акта за единия пазар до ноември. На 9 ноември събитието, което съобщихте, ние се радваме, че вие сте готови да се сътрудничи с нас по неговото организиране. Надявам се, че това ще бъде и датата, на която ще стартира акта за единия пазар. Така че всичко това може много добре да се съчетая с плановете на Европейската комисия и се надяваме да бъдат постигнати резултати по време на вашето председателство. Сега искам да кажа, уважаеми колеги, че искам да поканя първо основните четири оратори от е, основните политически групи. Да, първо Шваб, Тарабела, господин Рошфор и с господин Трандефилидис. След това господин Ваньо, заместник председател, господин Кампус и госпожа Вайдер. Ако има и други е, желаящи, те ще бъдат включени в следващите кръгове на въпроси и отговори. Започваме с господин Шваб. Господин председател, господин министър, първо искам да ви благодаря за ангажирания начин, по който започвате вашето председателство. Миналата седмица в Страсбург вие се срещахте с редица колеги, а днес сте в нашата комисия. Надявам се, че съветът е, ще ви предостави достатъчно работа още от Испанското председателство и аз е, се надявам, че Белгийското председателство ще се увенчае с успех, успех, който самия вие описахте и който още през 90-те години е, беше е, положен като начало от Жак Делор. Много колеги споделят впечатлението, че в съвета това, е, този европейски дух е, се поддържа и смятам, че Белгийското председателство ще продължи да го оживява. Това би било много добре за Европа и в частност за всички нас, за потребителите Наистина това би било една положителна стъпка. Вие говорихте за редица директиви, аз искам да се концентрирам върху две, които може би са най-важните. Вие говорихте за забавените плащания. Ние като Европейски парламент във всички политически групи осъзнахме твърде рано, че в съвета ще започне съуравнование кой, е, кои сектори ще извади за по-дълъг период от приложното поле на тази директива. И аз смятам, че тук е, трябва да е, предвидим максимална граница за B2B договори, така че да се ограничи този стремеж на съвета. Моя въпрос към вас е дали както колегата Вайлер сигурно ще посочи по-късно, дали съветът ще се обърне към парламента. Казахте, че изпитвате голям респект към парламента и това с цел да постигне напредък или това просто е опит да обедините различните схващания. Втората тема, по която искам да говоря, е темата права на потребителите. Вие с амбиция обяснихте, че през ноември тази година ще има цялостно предложение, което вие ще представите миналата седмица, заедно с докладчиците в Сянка в Страсбург се срещахме и с председателите на комисии, за да говорим за нашата стратегия и за нашия подход. Имаше различие в мненията и вероятно вие установихте, че основните точки, които аз си стъквам, е дали по смисъла на аспекта на вътрешния пазар ще трябва да продължим целенасочената хармонизация или да останем прагматични там, където не е възможно да не се извършва хармонизация. И за това аз ви питам как е, Белгийското председателство ще разглежда разглежда въпроса за хармонизацията в директивата и мисля, че в съвета вие проведохте такава дискусия. Та, за това ви питам дали можете да споделите какви са становищата на съвета по отношение на това дали да се прави целенасочена хармонизация или минимална хармонизация, както желаят някои колеги. Благодаря. Uh, Благодаря, господин Тарабел. сега думата. Уважаеми господин министр, добре дошъл в нашата комисия. Ще продължа сега на френски. Благодаря ви за въпросите, които повдигнахте в изложението си. Смятам, че Белгийското председателство Thank you. не мисля, че предлага нещо особено интересно за средностатистическия граждани на Европейския съюз от към вътрешен пазар. А това е една инициатива, която трябва да се разгледа малко по-внимателно. Според мен, а, е, е що се отнася до а, либерализацията на телекомуникационните услуги, а, например, това се оказа е, една неуспешна инициатива. Тя не се отрази е, по положителен начин върху цените, качеството на услугите не се подобри, а такмо напротив. Така че, господин министр, не Бихте ли се е, съсредоточили повече върху исканията на асоциациите на а, е, потребителите а, е, преди а, да начертаете програмата си и по такъв начин и да оцените а, успеха на предходните инициативи? Та, именно а, от гледище на потребителите, мисля, че трябва да оценявате а, инициативите си за единния пазар а, моята група призовахме за харта за, на енергетиката, имаше доклади а, в тази комисия и получихме обещание, че това ще залегне в доклада за енергетиката на комисията, само че съветът не е взел това предвид. Казахте, че играем важна роля, че сме постигнали много в областта на цената на телефонните услуги, по-специално роуминга, но а, какво се случва с цените за интернет, а, там а, мисля, че трябва повече усилие да се положат, за да се намалят различията в цените в общността. Благодаря ви. Следващия оратор, господин Орчфор. Благодаря ви, господин председателю. Уважаеми господин министр, искам да ви поздравя, защото това, което чухме от вас, показва, че сте се запознал много внимателно с всичките важни за нас теми, защото списъка, който покрихте от теми, беше доста изчерпателен от наша гледна точка и нашата комисия. Мисля, че сме съгласни с вас в основни линии с платформата, която предлагате. И е, е като цяло това въжи и за всичките сектори, е, които покрихте. Трябва обаче да приоритизирате по някакъв начин нещата и да определите ясно начините, по които ще подходите към отделните теми. Господин Тарибело спомена приключването на проекта за вътрешния пазар. Аз не мисля, че това е един проект, който ще може да бъде приключен. Винаги ще се работи по него, но трябва да продължим от там, докъдето стигна господин Монти. Марио Монти описа едно положение, което вече не е, е същото. И смятам, че е положително, че сме свидетели на такова едно развитие. то ни дава възможност да разберем, че не можем да налагаме неща върху хората, а можем единствено да постигаме напредък чрез преговори, преговори между а, държавите членки, за да се намират компромиси за по-нататъчно развитие. Мисля че, мисля, че е важно да посочим, а, че на базата на предложението на господин Монти, именно а, в държавите членки ще е инициативата, в тях ще е топката и а, за това съм убеден, че да, определено трябва да имаме списък на елементи, които трябва да бъдат подобрявани в а, общия, в единния пазар. Но при все това Трябва да си дадем сметка, че нещата не се свеждат само до написаното от нас, ами засягат и много други въпроси, които са взаимно свързани в контекста на единния пазар. Идеята не е просто да вършим някакви козметични работи върху неща, които вече съществуват и определено подчертахте, ние сме подчертавали директивата за защита правата на потребителите и вие сте говорили и с господин Шваб, нашия докладчик, и ние се надяваме и вярваме, че ще е, бележите напредък. Позволете ми е, при все това обаче да кажа, че формулировката на програмата на Белгийското председателство а, не е чак толкова амбициозно, колкото ми се ще. Някои неща звучат доста пожелателно и общо. Казвате, че трябва да се държи на високо ниво защитата на потребителите, но някак си отбранително ще звучи това да се опитваме да поддържаме високо ниво само. Нещо много повече трябва да направим. Трябва да сме е, готови да гарантираме определено ниво на защита на потребителите. Като а, новото в този случай е, ще бъде подобрението в областта на защитата на правата на потребителите на всички нива. Споменахте 43 заседания, което е нещо невероятно поздравления за това, но а, Има и важни теми, други, които засегнахте. Просрочените плащания, единния патент. Това са въпроси от значение за малките и средните предприятия. Ние сме ги засягали редица пъти. Но нека приключа, като кажа нещо във връзка с споменато с господин Шваб директивата за потребителите, опитвате се да постигнете пълна хармонизация, както чухме и от комисията, и от страна на господин Шваб. Една определена доза хармонизация е необходима и тя трябва да бъде обаче много внимателно обмислена. Подхода трябва да бъде достатъчно разнообразен и смесен. В някои области трябва да има по-силна хармонизация, а в други по-слаба хармонизация. Това, което предлагате, може би не отговаря на високите очаквания. Следващия оратор. Господин министр, вие споменахте доклада Монти. Ораторът е господин а, Трианта Фиолидис. Аз искам да попитам дали наистина ще се възприеме това, което се предлага в доклада и доколко вие сте взели предвид тези цели? Ако да, как ще изглеждат измененията? Господин Монти, при едно от нашите последни заседания тук в комисията, е, направи анализ на мерките, които трябва да бъдат взети, за да бъде приложен на практика неговия доклад и препоръките към него. Той се обърна към председателят Барозо да се заеме с тази тема и да я дискутира на най-високо ниво. Вие като страна, която председателства в момента Европейския съюз, виждате ли нещата по същия начин? Смятате ли, че аргументите в доклада Монти са основателни и какви инициативи ще започнете в съвета? Имате ли някаква представа за това и можете ли да кажете конкретно за какви инициативи ще става дума? Благодаря. Um, uh, Благодаря. Сега ще дам възможност на господин министър да отговори на първите четири въпроса и след това ще чуем останалите въпроси. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря за направените коментари, за заданите въпроси и това, което казахте за изготвените от вашата комисия доклади и намерението ви това да върви паралелно с работа в съвета е нещо, което приветстваме. Казвате, че подготвяте и нов доклад за търговията на дребно. Ние ще разгледаме този въпрос през декември, така че би било добре, ако вашия доклад е готов до тогава и вие дадете своя принос по този начин. Добре е да работим заедно в пълно сътрудничество. Господин Шваб, вие поставихте въпроса за просрочените плащания. Вие поставихте въпроса по какъв начин да работим от сега нататък. Съветът трябва да получи мандат да даде такъв мандат на Белгийското председателство, за да започне триалог заедно с парламента за да се види какво може да се направи по тази директива. Освен това, ние имаме а, амбицията по въпроса за а, договорите между а, търговците, така наречените B2B, като се отчита също нуждата от защита на потребителите. В а, съвета ще се опитаме да постигнем компромис, да, ще го обсъдим с вас в парламента, за да може да бъде постигнато споразумение през есента. Господин Шваб, вие поставихте и друг въпрос, който се отнася до хармонизацията. Същия въпрос беше поставен от господин Рошфор. Всъщност проведохме дебат на последното заседание по време на Испанското председателство и аз констатирах, че има огромно мнозинство сред държавите членки, които са за максимална целева хармонизация. Всъщност това е именно нашата цел. Считам също, че трябва да имаме прагматичен подход, да разгледаме глава по глава, параграф по параграф, какви компромиси можем да постигнем, за да може в крайна сметка, в края на дебата да защитим в максимална степен на потребителите. Освен това, трябва да бъдем по-гъвкави, да има трансгранични операции с оглед да се подобри растежа в Европа. Господин Шваб, с огромен интерес се запознах с вашето предложение относно нова редакция на член 4 от директивата. Всъщност, вие настоявате за хармонизация, която да е пълна и целева, което може да бъде интересно, но аз не мога да изпреварвам дискусиите, които ще се проведат в съвета, въпреки че са проведени 43 заседания до сега. Но мисля, че това е една възможност, която ми се струва интересна. И аз ще я представя в съвета. Господин Тарабела за е, услугите от общ економически интерес. Това е, мисля, идеологически дебат и след да го имаме предвид, тъй като политиката е идеология. Всъщност това е дебат между различни идеологии, иначе няма да е се занимаваме с политика, ще се занимаваме с нещо друго. Затова трябва да акцентираме върху този въпрос. Член 14, протокол 26, доклада Марио Монти сочат, че има различни области, много конкретни в сферата на телекомуникациите, в частност в банковите услуги, в транспортния сектор, и там са посочени конкретни инициативи, които са нужни, за да се укрепят услугите в тези сектори. И по мое мнение, като се има предвид дебата в съвета и инициативите от комисаря Барние, както и предвид на важността, която вие предавате на този въпрос, според мен би било интересно да видим в а, кои конкретни области можем да постигнем напредък и в частност а, в а, сферата на телекомуникациите. Аз читам, че трябва да имаме дебат а, по отношение на широколентовите услуги, защото искаме да имаме един континент. А, в който всички да имат достъп до такива услуги, не едни да са по-добре свързани от другите. Мисля, че в тази област трябва да изчакаме инициативите на комисията, но има силна воля. Вие също поставихте въпроса за роуминга на данни. Ще бъде направено по време на нашето председателство средносрочна оценка, но аз няма да крия, че като се има предвид а, инициативата, поета от вашия парламент, а, чрез инструментите, с които разполагате съгласно договора, по-скоро рано, отколкото късно, не, трябва да се избегнат а, различните а, шокове, свързани с а, сметките, повече от 10 е, 000 евро, например. Хората, които а, е, се занимават а, е, професионално с тези въпроси, понякога са изправени именно пред а, такива шокови а, фактури. И аз считам, че Европейския парламент а, може да поеме инициатива в това отношение. Господин Рошфор, вие, вие споменахте за новия договор, предлаган от Марио Монти. И че това не трябва да е просто изброяване на инициативи, които са възможни и инициативи, за които говори комисаря Барние. Нещата са ясни. Мисля, че трябва да действаме конкретно в тази област. Но не става дума да се решават технически въпроси, а по-скоро да се вдъхне нов живот на вътрешния пазар. Аз внимателно се запознах с доклада Грек, където се говори за проблемите, пред които са изправени потребителите, гражданите, когато извършват презгранични операции. Отговорност на парламента, както и на председателството, е този въпрос да бъде поставен много високо ниво, да се конкретизира и да се прояви нужната висока амбиция. Защото ако Европа иска да се интегрира, ако Европа иска да се превърне в един проект, който се подкрепя от гражданите, тя се нуждае от лидерска роля. Именно Политиците трябва да се вземат сериозно с този въпрос. И аз съм привързан към тази тема, защото считам, че това е в сърцевината на европейския ни проект. И аз не случайно споменах господин Делор. Тогава аз бях в университета и мога да ви уверя, че след това в Европа имаше дух, имаше амбиция. И ние се нуждаем от всичко това отново в а, нашето съвреме, и съвместно можем да я реализираме. Вие поставяхте и въпрос, който се отнася до европейския патент. Както вече казах, а, аз говорих в Комисията по юридическите въпроси. Ще има становище, което ще се изготви от името на вашата комисия, господин председател. Знаете, че Европейската комисия, комисарите е, ще излязат с е, предложение е, с най-трудния дебат. Ние ще проведем открит дебат с колегите от държавите членки. Ще има през септември неформален съвет, а през октомври официален съвет. Искаме да се постигне консенсус по тази проблематика, но не, тря... не бих искал да крия, че в договора се предвиждат множество инструменти и че амбицията на Европа трябва да бъде да се достигне до политическо решение по време на Европейския съвет през месец декември. Защото ако не постигнем напредък, Европа ще бъде е, изправена пред е, силната конкуренция на САЩ и на други континенти и затова е необходимо да се намери решение. Затова е, предложението на господин Бърния за намаляване на разходите за превод е нещо, което е доста важно за нашите предприятия и за малките и големите предприятия едновременно. Мисля, че отговорих на въпросите ви. На следващия въпрос, който се отнася до доклада Монти и конкретните инициативи, които искаме да поемем. Считам, че на първо място трябва да приемем предложенията на комисаря Бърния, да се изготви окончателен списък през октомври на тези инициативи през октомври. Мисля, че вашия доклад, доклада на вашата комисия ИМКО ще бъде също много важен. И както вече казах, ние ще се стремим при събитията, които ще организираме, някои от тях вече споменах, да бъдат разгледани голям брой от е, темите, те да бъдат конкретизирани. Мисля, че историята на Европа трябва да бъде история на хората, на предприятията и трябва да действаме по един уравновесен начин, да направим така, че да предадем нова дима, е, динамика на вътрешния пазар. Може да разчитате, че ние ще опитаме да направим това по време на нашето председателство. Благодаря. Можете ли да останете, господин министър, още малко, защото имахме до сега само един кръг от въпроси и отговори. Още 20 минути, например. Има още шестима колеги. Моля да зададете, ако е възможно, въпросите си в рамките на една минута. Няма да бъде толкова строг, но въпреки това ще използваме часовника, за да имате предвид ограничението във времето. Може би аз бях твърде мек с основните оратори от политическите групи, но сега ще бъде по-строг госпожа Ванио, професор Де Кампус, госпожа Вайлер. Айде, компромисно, нека да кажем, имате две минути. Първо госпожа Ванио. Благодаря, господин председател, господин министър. Искам да ви благодаря за това, че споменахте президента Делор. Аз вече от 20 години като французойка виждам как европейския дух запада и никой не говори за Делора. Вие приветствате всички европейски граждани, които идват тук да посетят европейските институции, така че поддържате жив този европейски дух и, се, и очаквам, че това ще продължите да го правите. Ще бъда кратка. Говорите за три теми, които се отнасят до гражданите. Европейския патент, по същество в нашия комисар, господин Барние, аз не съм от неговата партия, затова мога да бъда обективна, е, е поел инициативата за този европейски патент. Това е изключително важно. Сега в тази криза на глобализацията да се помогне на предприятията, да се подкрепи на граждан, подкрепят гражданите по този начин. Вътрешния пазар също ме интересува. Вярно е, че той се отнася до гражданите, местните избраници. Всички въпроси, по които работим, които се отнасят за цялата планета, трябва да включват социални, екологически елементи, свързани с вътрешния пазар, да се решат юридическите аспекти и въобще да се работи в една пълна прозрачност по вътрешния пазар. Нещо, което не споменахте, но което за мен е важна тема, Испанското председателство рестандира едно досие, което беше блокирано, а именно за правата на пациентите, които получават трансгранични здравни услуги. Има нова юридическа база във вътрешния пазар за здравните грижи през граница. Можете ли да ми кажете кога смятате да рестартирате дебата в това отношение и дали ще отчетете това, което групата на социалистите и демократите иска на здравето, да не се гледа а, като на благо, което се потребява, а нещо, което е свързано а, с живота на хората и което може да доближи Европа до гражданите професор Декампус. Благодаря ви, е, господин председателю. Благодаря ви, господин министр, за изложението. Много се радваме за постигнатия консенсус, който споменахте по доклада Монти. Да, разбира се, няма как да не се различават становищата ни по подробностите, но си струва да се средочим върху него усилия. Споделяме като цяло вашите е, тревоги, свързани с електронната търговия. Съгласни сме и че не бива да пренебрегваме въпросите от общ економически интерес. Мисля, че в момента становището ни е доста по-ясно, отколкото преди две години. А, или три години. Споменахте, че планирате широки дебати, което също приветстваме. Относно намеренията ви свързани с директивата за правата на потребителите – в един момент е, комисията предложи решение, което трябваше да се основава на Соломонова мъдрост, преди идеята беше да има частична хармонизация в някои области, а в други е случаи пълна хармонизация. За електронната търговия Идеята беше да се е, насърчава развитието и и там подхода щеше да бъде един, а друг съвсем щеше да бъде подхода при е, преките, при преките продажби. Бих искал да чуя какво е мнението ви по този въпрос. Второ, Споменахте, че ще оставите част от работата по тази директива за следващото унгарското председателство. Бихте ли е, ни обяснили по-подробно докъде точно мислите да стигнете в рамките на вашето бългийското председателство? Следващия оратор. Господин министър, Аз също искам да ви благодаря най-сърдечно за това, че искате да съживите духа на Жак Делор. За мен като германски социал-демократ това е много радостен факт. И е, също факта, че в по-голяма степен се обръща внимание на политиката, която следваме. Искам да говоря сега по някои от важните теми. Като докладчик аз проявявам особен интерес тези теми да не бъдат отложени от съвета Казахте, че тези теми са приоритетни за вашето председателство. Похвалихте нашата работа като парламент за компромисното решение, което намерихме. Всичко това е чудесно. Обаче знаем много добре, че времето не чака и че междувременно има не само стотици хиляди просрочени плащания, а има и все повече малки фирми, които дори а, е, трябва да отчисляват а, е, тези просрочени плащания, което означава, че реализират загуби и трябва да изпаднат в неплатежоспособност. Моят е, колега се спря на изключенията, а аз искам да подчертая това, което най-често сме казвали. А именно, за да не се отваря съвета, на съвета врата за толкова много дерогации за толкова много изключения. Аз ще се огранича само върху едно. Ние решихме по отношение на здравеопазването да включим само болниците, а не всички детски ясли и градини. Защо болниците? Защото те са важен економически фактор за всеки регион и аз като социал-демократ в никакъв случай не искам да се възлагат привилегии на частните болници в ущърп на публичните и общинските болници. Аз мисля, че съвета трябва да намери добри аргументи за това. За мен това е много важно. Всички други компромиси също бяха постигнати тук след дълги дискусии в парламента и накрая в комисията, нашата комисия имаше единодушно решение за тяхното приемане и като се вземат предвид и различните аспекти на държавите членки от север, от юг, от изток и от запад, т.е. не се вземат предвид само мненията на най-големите страни, а се постигна един наистина широк консенсус и смятам, че за ваш също ще бъде по-лесно, ако вземете за основа нашето решение. Второ, вие споменахте, че е, ще става дума и за правната уредба на възлагането на обществените поръчки. Това беше споменато от преждеговорившите. Бългийските правителства са обект на много сътресения, обаче доколкото си спомням, в Белгия има много добра система на социалния баланс. И ако вие наистина се отнасяте сериозно към тази тема и искате да претворите този баланс в директивата за обществените поръчки така, както го изисква социалния баланс, вие ще намерите нашето одобрение като парламент. Но въпросът е дали този правен акт ще се прилага по съответен начин в държавите членки. За мен би било интересно да се включат някои новаторски мерки. Една от тях е например, как се практикува правната уредба на обществените поръчки тук в Белгия. За нас би било много интересно да проследим това. Благодаря. Uh, uh, Благодаря ви. За въпросите, уважаеми колеги. Госпожо, ще започна с а, вашите въпроси. Споменахте европейския патент. Мисля, че вече засегнах а, значението на този въпрос. Определено се нуждаем от а, тази система. Споменахте обществените договори и а, правата на пациентите по обществените договори, ако се съсредоточим единствено на цените върху като единствен критерий, е спираме пътя на новаторството, на иновациите. Смятам, че има а, други а, критерии, които трябва да а, следваме. А, това е така наречена водеща инициатива в рамките на подхода за 2020 година. В рамките на тая водеща инициатива съм говорил с комисията, с комисаря, с нашето председателство и знаем, че обществените договори ще бъдат част от а, този преглед и ще се вземат пред различни критерии екологични, социални и други. Говорим за правителства, за администрации и ние трябва да даваме е, пример. От друга страна трябва да осигуряваме и е, правна сигурност. Аз съм бил общински съвет, е, съветник също така и аз знам с какви предизвикателства трябва да се справят местните администрации, когато става въпрос за обществени договори и търгове. Здравните услуги са едно много деликатно досие е, това трябва да си го кажем открито, защото това не са стоки или услуги, които приличат на останалите. В съвета сме водили много разисквания по този въпрос и това, с което мога да ви успокоя е, че съм убеден, че колегите от различни държави членки си дават сметка за това, поради което целта ни е да навлезем по-налоко в тези дебати през следващите няколко месеца ще се основаваме върху опита, например, който сме натрупали в Белгия, както посочихте е, съвсем правилно. Има какво да се свърши а, е, по този начин. Връзка с вътрешния пазар, да, не бива да забравяме спецификата на а, е, тази област. Естествено, а, трябва да се вслушаме и в дебатите, които ще се водят. После към въпросите на професор Декампуш. Споменахте електронната търговия. Като се запознае човек с доклада Монти, е, става наясно, че до 2020 година стига да е организирана вече електронната търговия. 4% може да бъде растежа, който ще бъде постигнат само от електронна търговия. 4%, 4% да нарасне европейския брутен вътрешен продукт. Така че си струва от усилията. Ако сравните значението на електронната търговия в Европа и в САЩ, както и на други континенти, ще видите, че пред нас все още са на лице редица пречки. Като, например, трудности свързани с плащанията, разрешаването на спорове, Тъй, че а, а, и търговците, и потребителите а, трябва да разполагат с а, такива инструменти. Да. Като четем доклада Монти за във връзка с акта за единния пазар, да, трябва да осигурим такива инструменти и за електронната търговия. После да продажбите в търговски обект и извън търговски обект. Дебатите смятам, че ясно показват, че е полезно да се запази това разграничение, само че Това са едни дебати, които се водиха през май по време на а, Испанското председателство в а, съвета и установихме, че не са много държавите членки, които подкрепят а, това разграничение, както представители на потребителите, така и на бизнеса. А, те смятаха, че е трудно да се поддържа това а, разделение, така че може би в крайна сметка ще отпадне този вариант госпожа Вайлер. Вайлер. По време на уводните си бележки аз споменах вашия доклад и го направих целенасочено, защото знам, че сте свършили много работа по този въпрос. Трябва, разбира се, да се признае, че в директивата за просрочените плащания трябва да се намери е, решение, което да бъде устойчиво и след края на кризата. И така, в момента сме в криза, трябва да търсим решение за изход от нея. но трябва и след това да можем да ползваме инструментите, които ще въведем. Относно търговията и сделките между стопански субекти, е повдигнат господин Шваб. Смятаме, че ще можем да достигнем до компромисно решение в тази област. И това правим на заседанията на Корепер. Изпитваме позициите си взаимно. И ние, Белгийското председателство, бихме искали да получим мандат, да работим заедно с парламента, за да намерим решение на този въпрос максимално скоро. И това е един от първите въпроси, с който ще се заем. Дори тази седмица в Корапер ще предприемем действие. Та, разбираме ви и работим по въпроса с различните участници в европейски план. за обществените поръчки. Това е нещо, на което ще отдадем голямо значение. Вие споменахте белгийската система. трябва да оговорим дата за посещение с председателя ви а, и това действително ще бъде важна тема за общи разисквания. Председателя, още трима а, ще могат да зададат въпроса. Госпожа Билц, госпожа Тайлер, която също е докладчик и по строителните материали. Моля ви отново да не надвишавате две минути във въпросите си. Заповядайте. Благодаря, господин министър. Искам да се присъединя към колегите, които ви поздравих, Особено, що се отнася до ангажимента ви към общностния подход. Искам да свържа това с директивата за защита на потребителите. При две седмици този парламент одобре примахването на глава 6 и 7 от директивата за защита на потребителите, свързано с етикетирането на хранителните продукти. Ние говорим за пазар на хората, пазар за потребителите. Говорим също за единен за акт за единия пазар. Става дума или за пазар, или за хората. Хармонизацията защитава по-скоро предприятията. Затова искам да ви запитам, как ще направите така, че хармонизацията, общите правила ще са от полза и за потребителите, защото правната сигурност, прозрачността са важни и за потребителите. Кой ще плати обаче цената? Дали ще останат тези 27 фрагментирани изисквания? някои глави ще бъдат обекта на минимална хармонизация, други на максимална хармонизация, трети на смесена хармонизация. Трябва да се опитаме да се поставим цел за хармонизация, но е необходима политическа визия и се надяваме, че вие ще дадете такава визия в съвета да се направи оценка коя е страната, която има най-висока степен на защита и да дадем нова сила на единия пазар, която ще бъде от полза както за предприятията, така и за потребителите. Госпожа Краца, госпожа Штиле, благодаря, господин министър. Аз работя по директивата за строителните а, продукти. Аз работя като докладчик по тази директива. Вие споменахте тази директива. Аз утре имам среща с докладчиците в Сянка. Искам да поставя няколко въпроса. Първо по нещо свързано с Обединеното кралство, защото Установено е, че директивата за дистанционните продажби не се спазва от търговците на Дребно в Обединеното кралство. Искам да разбера какво е вашето мнение по този конкретен случай. На второ място за скритите такси за кредитни а, а, карти. Това е в връзка с директивата за пакетните пътувания, за организираните пътувания, пак наближават вакансиите, затова искаме да се осигури по-голяма закрила на хората. Важно е, разбира се, и за роуминга, но особено важно е да се изчисти този въпрос с скритите такси за кредитните карти. Зная, че комисията през септември ще даде с предложение Conservation is also of interest to us, and I'm just wondering if you had any thoughts on that as well. But uh, I love your title. Харесваме това, което вие казвате. Факта, че вие се занимавате с оптимизация. Не зная някъде другаде да има министър, който да се занимава с е, такива въпроси. Виждам също, че ви предстои рожден ден на 1 август. Много сте наблюдателна, госпожа Стилер казва председателят. И госпожа Рапти. Благодаря, господин председател, и искам да ви поздравя а, с а, добре дошъл в нашата комисия. Пожелавам ви много успех във вашата работа. Господин министр, не знам дали сте видяли тази брошура, която беше представена по инициатива на нашата комисия. Освен това, тази брошура съдържа много а, и много ясни снимки ни представихте една снимка на ситуацията на вътрешния пазар и трябва да посоча, че аз тук не виждам гражданите, не виждам отделните потребители и точно това а, трябва да имаме предвид в нашата работа. Също така си помислих предвид отговорите, които дадохте на въпросите на колегата Бернадет. Ставаше дума за услугите, които са от социален характер. Тук установяваме, че наистина може да се направи много за гражданите гражданите и за потребителите и най-вече за тези от тях, които са с разклатено здраве. Вие представихте много хубав пакет по тази тема с една чудесна опаковка, но що се отнася до съдържанието на пакета, имам някои въпроси. За сега ви пожелавам успех във вашата работа и ви благодаря за дадените отговори. Благодаря. Благодаря, госпожо Раптия, Благодаря, че споменахте и е, този бюлетин Мога да кажа на всички присъстващи и тези, които ни гледат по интернет, че ако ни изпратите имейл, може да получавате регулярно а, този бюлетин. Сега искам да дам думата на министъра за заключителни думи. Мога да говоря английски сега. Духа на единия пазар. Да, когато говорим за Европа, е, казваме, да, имаме 27 или 28 различни режима. И когато се подхожда избирателно, тогава ние не работим с европейски дух. Аз като човек, който отговаря по тези въпроси, бих искал да кажа, че ако искаме единият пазар да бъде сериозно засегнат в директивата за потребителите, трябва да се потърси нов баланс истински европейски баланс между интересите на потребителите и интересите на бизнеса. И това е възможно да се постигне. Това, което е необходимо обаче, са политици, които не защитават само интересите на собствените си държави, а такива, които могат да допринесат за постигането на такъв европейски пазар, който е много, много по-динамичен. Именно това ни е необходимо, да има динамика, да има желание от страна на компаниите да действат в различни страни, да предоставят стоки и услуги на гражданите. Това, което казах на професора, в сферата на електронната търговия, например, ако не може да се даде правна сигурност на гражданите, че ще бъдат защитени по надлежен начин, тогава тази търговия няма особени шансове да се развие. Ние трябва да имаме европейски поглед един истински дух на единния пазар. Аз споменах господин Делор и нямах преди, че той е французин или просто, че е един интелигентен човек, а че той, той именно вдъхна този дух на вътрешния пазар. И през 2012 ние ще отбележим 20-та годишнина от единия пазар и трябва да се говори тогава повече за Делор, и повече да се говори и тук в Европейския парламент, защото този дух е тук и сред вас. Ние трябва да убедим държавите членки, че това, от което ни е необходим, е нов баланс, ако мога така да се изража. Госпожа Стайлер, вие говорихте за пакетните пътувания. Комисията ще излезе с инициатива през 2011 година. Това ще бъде по време на унгарското председателство. Относно новаторството, вие говорихте за водещите а, е, инициативи. Аз ги споменах също, защото имах много интересна дискусия с комисаря, който отговаря по тези въпроси. Имам предвид въпросите на иновациите. Това, което е нужно в областта на иновациите, е в сферата на стандартизацията, например, или в сферата на обществените поръчки, патентите, трябва да бъде постигнат поне известен напредък. И именно това очаквам да се случи. Надявам се да постигнем известни резултати в това отношение. Вие също споменахте един конкретен случай Денекс. Това е пример за това, че са необходими не само правила, но ясно осъзнаване и наблюдение от страна на националните служби, които отговарят за извършването на проверки. Имаме през септември 2010 дни посветени на а, тези економически проверки членки. Много от хората от бизнеса получават покани, които идват от други държави членки, да удължат така наречените си абонаменти за наръчниците за бизнеса. Необходимо е да имам добро сътрудничество между инспекциите в отделните страни. Необходимо е да има общи правила което ще допринесе за по-голяма защита на потребителите. Госпожо Рапти, вие споменахте за пациентите и какво ще бъде включено в котията, в пакета. Форума за единия пазар, който ще бъде организиран на 9 ноември тази година, благодарение на вашата комисия, ще посвети време и енергия и на въпроса за пациентите и за необходимостта да се намери решение за тях. Когато споменах колегата ви Бернадет, която се занимава с въпросите на здравеопазването, го направих, защото зная колко чувствителен е този въпрос. Също времено знам, че трябва да постигнем известно ниво на сътрудничество. Държавите членки трябва да могат да постигнат напредък в тази област. Като се отдели време по този въпрос на 9 ноември, аз ще участвам в това събитие, ще можем по-нататък да предприемем нови стъпки. Господин председател, Искам да благодаря на комисията за поставените въпроси. За мен е приятно предизвикателство в началото на нашето председателство да чуя толкова много въпроси от депутати, които работят в тази област. Благодаря, че ми дадохте тази възможност, господин председател, да представя своята позиция. Надявам се да работим съвместно през предходните 6 месеца на нашето председателство. Надявам се, че в края на тези 6 месеца ще сме постигнали положителни резултати благодарение на нашето добро сътрудничество. Uh, Благодаря ви, господин министр. Затова успех, че успяхте да засегнете толкова много важни досията. Радвам се по-специално за това, че споменахме и а, обществените поръчки. А, госпожа Рюлер е много добър доклад имаме по този въпрос и вярвам, че наистина ще отбележим съществен напредък. Благодаря ви и за многото инициативи, които предприемате денят на защитата на потребителите ние ще сме в Страсбург, но съм сигурен, че ще получим информация за неговото провеждане, тъй като и ние ще пишем важен доклад за надзора на пазара, пазара във връзка с безопасността на потребителите. Вече очакваме с нетърпение съвместната ни работа с вас и колегите ви. Благодаря ви още веднъж за това, че откликнахте на поканата да посетите нашето заседание. Uh, so, ladies and gentlemen, the next... Um... И така, дами и господа, следващата точка от днешния ни дневен ред е нашумялата директива за правата на потребителите. Моля да вземете местата си. Очакваме също така докладчика да се върне. За малко излязъл, но съм сигурен, че ще се е върне съвсем скоро докладчиците в сянка, нека да видя кои бяха и кой от тях е тук и от различните политически, е, политически групи. Госпожа Ваньо май ще говори, господин Рошфор, някои ги няма, може аз да взема думата вместо някой, госпожа Сабини също я няма. И така, първо Ще чуем докладчика, след това първия кръг разисквания, а той ще бъде ден, днес, е, по-нататък ще продължим. Благодаря и за градивното заседание, което пред миналата седмица успяхме да проведем. Мисля, че напредъка е явен. И господин Пронк искам да дам думата, който ще говори от името на госпожа Рейдинг. Сега с удоволствие давам думата на докладчица господин Шваб, за да продължим разглеждането на неговия проект от доклад. Уважаеми господин председател, след тази интересна дискусия с бългийския министр, аз ще се опитам да бъда възможно най-кратък в моята презентация, така че по-бързо да започнем дискусия. Няколко думи като встъпление на базата на представеният от е, комисията в края на септември е, преглед, помолих моите сътрудници да включат тези изменения в моя доклад и да, е, по-точно да включат моите изменения в тази таблица. Тя още не е пълна, обаче дава добър поглед върху това какви е, изменения могат да се внесат в директивата, ако предложенията, които аз правя, бъдат приети. Второ, искам първо да благодаря на всички, които изказаха забележки, критики, е, похвали и конкретни изменения в писмена и устна форма – и които директно се свързаха с мен. Някои от постоянните представителства направиха това. Аз не можах да прочета всички коментари подробно, защото материята е комплексна. Мога обаче да ви кажа, че ще чуете моите конкретни отзиви. Трето, след като миналата седмица имахме среща на докладчиците в Сянка, някои точки ми направиха впечатление, които смятам да обсъдя тук по принцип. Предложенията за изменения на проекта на комисията са необходими, защото точно това в съвета, но преди всичко тук от много колеги в е, комисията се изисква и то многократно. Аз се опитах, след като прегледах различните разговори и различните обмени на мнения, да стигна до това, което според мен може да получи мнозинство. Тези изменения, както и цялата дискусия в комисията, е, се базират на следното. Първо, необходимо ние европейски дух за вътрешния пазар и ние трябва да а, не изоставяме идеята за вътрешен пазар, така както я представи господин Монти. Ние ще трябва да се опитаме да създадем вътрешен пазар за потребителски стоки, е, също и в правно отношение. Разбира се, е, накрая всички проблеми няма да бъдат решени по отношение на вътрешния пазар. Ще остане още много работа, но във всички случаи това ще представлява крачка напред. Второ, зад измененията се крие убеждението, че трябва да се постигне повече прозрачност по отношение отношение на правата и осъзнаването на тези права. Само хора, които могат да осъзнават правата си, могат да ги реализират. Това показва много добре регламентът за правата на пътниците и знаете много добре, че на всички летища много ясно е посочено какви са правата на пътниците, а между другото пътниците осъзнават все повече своите права. Те знаят много добре в каква минута, какви права имат и това води в крайна сметка до подобряване на реализацията на тези права това, което каза бългийският министр току-що, аз бих коментирал последния начин. Ние обещаваме на потребителите да печелят от тази директива. Ние не им обещаваме да не се промени нищо, но виждаме, че на общият европейски пазар, в крайна сметка, хармонизацията ще трябва да бъде в полза за всички потребители и за всички наети лица в предприятията. В сферите, в които все още нямаме напредък, където все още не е възможна тази хармонизация, защото има определени национални традиции или изключителни ситуации, които все още нямат решение, предложението предвижда изрично в някои сфери минимална хармонизация, като изключение от член 4. Например, по отношение на гаранциите, е, срока на гаранциите, начало на е, действие на гаранцията, доказателствената тежест и така нататък. Но аз искам да посоча посоча защо тази директива съвсем основателно в бъдеще е, ще носи заглавието Директива за правата на потребителите. Ние сме включили в нея легална дефиниция на е, сделките врата до врата и е, тук повечето държави членки не са включени. Чрез премахване на праговите стойности всички е, договори е, всъщност е, се попадат в защитата на правния институт на оттегляне от е, договора. А, също така при поръчките само 6 е, държави, е, за 6 държави се отнасяше това. Трето, когато потребителите не бъдат информирани изрично и пълно за всички допълнителни разноски, те не са задължени да ги пращат. Това е всъщност препратка към а, де, практиката на авиокомпаниите, които не винаги посочват конкретно за какви разноски става дума. И четвърто, правото на оттегляне от договора. Тук в 12 държави членки има подобрение. Те имат по-кратки срокове сега. В много други държави членки обаче статуквото е запазено, а, а в една държава членка дори има срок от 15 дни. И накрая посочване на правата на потребителите. Тук се разширява настоящата ситуация. Трябва да се предвидят по-кратки срокове. И шесто, да не се предвижда гаранция а, по време на транспорт. Имаме подобрения в Италия, тук и е отчасти във Франция. Създава се по-голяма яснота и в Испания. Седмо е една европейска забрана за а, попълнени квадратчета. Такова нещо още не съществува в нито една държава членка, обаче в член 37 алинея първо това вече няма да е възможно. Ще се създаде повече прозрачност. И осмо, европейска хармонизация на черните клаузи води до там, че малкото предложени от мен хармонизирани клаузи, за тях потребителите ще знаят какво може да се включва в търговските условия и какво не. Това са все примери, които показват, че правата на потребителите в тази директива не са от второстепенно значение, а напротив, в моето предложение те са от първостепенно значение. Това по този въпрос. Миналата седмица имахме разговор с докладчиците в Сянка – и след като председателят поздрави нашата поздрави комисията, аз искам да отправя един въпрос към комисията във връзка с основното решение, принципното решение по член 4. За мен аз предлагам целенасочена хармонизация. Комисията беше предвидела пълва пълна хармонизация. При мен обаче нещата са малко по-ограничени. Да имаме пълна хармонизация, обаче в е, изключителни случаи да се предвижда е, ограничена хармонизация. И е, след нашата среща миналата седмица искам да питам комисията дали вижда смисъл да се продължава съществуващата система на минимална хармонизация и е, дали е, не трябва да се премине към е, пълна хармонизация като основна цел. И второ, дали подобен подход на минимална хармонизация изобщо е, е съвместим с правното основание на член 4, защото според мен е, става дума за това, че директивите за вътрешния пазар отговарят на договора за Европейския съюз само когато предвиждат пълна хармонизация, а не минимална хармонизация. Това е много важно да научим от комисията какво ще се случи, ако променим основния подход. И иначе аз очаквам с интерес това, което ще кажат колегите по а, този въпрос и по това становище, по тези подходи, които дават възможност за повече прозрачност. Благодаря. Благодаря. Okay, thank you very much. Well, I think... Благодаря ви. Госпожи, господин Пронг, може би ще го помоля само да си запише въпроса и по-нататък ще отговори на него. Госпожа Ваньо е следващия оратор. Съвсем накратко. Ще се изкажа, господин председател, защото не аз съм докладчика в Сянка. Но аз знам, господин Шваб, че вие се срещнахте с всички докладчици в Сянка миналата седмица. Разискванията пък на предното заседание на комисията ИМКО бяха доста разгорещени. ще е нужно известно време, но трябва да постигнем равновесие между минималната хармонизация и максималната хармонизация, което няма да е лесно, защото по такъв начин се намаляват съществуващите права на потребителите. Е, заедно с това се въвеждат и някои изключения Важното е да се определят точно кои ще са изключенията. Вие говорихте за европейския дух, за прозрачността и това са много важни моменти. А, този европейски дух бе споменат и а, от белгийския министр, когато изслушахме преди малко. Един хармонизиран подход а, трябва да бъде добър преобмислен. Трудно вече в днешно време той може да бъде цялостно хармонизиран. По-скоро трябва да бъде целенасочен към конкретни области. Това, което искам да кажа е, че бих искала да получа потвърждение. Знам, че доста време сте разглеждали този въпрос и мисля, че сте е, постигнали съгласие относно новия график той, доколкото разбирам, се различава от това, което получихме в писмото. Първоначалният график беше прекалено натоварен и разбирам, че сте го разредили, а пък ще ни трябва доста време, за да разрешим всичките проблеми, които разрешават и аз не виждам края преди края на 2010 година. Благодаря, ше. скъпи Андреас. Благодаря за това, което каза не може веднага човек да асимилира всичко. Но след като гледам това, което се представили, че има сериозни промени. Аз не твърдя, че няма промени в защита на потребителите, но като гледаме тази таблица, виждаме, че много членове, много неща се променят. Имаме сега безпокойства, свързани с економическата криза, има предизвикателства, свързани с вътрешния пазар и затова хората не са много склонни да има големи промени. Ние сме изправени обаче, въпреки всичко, пред сериозна промяна. Читам, че проблемът не е в това <clears throat> дали нещата се променят положително повече, отколкото в негативен смисъл. Не може да се направи такъв баланс между нещата, които се подобряват и тези, които се влушават. Проблемът е в това да разберем, че когато всеки път нещо се влушава, дали то е приемливо или не. И ако това води до сериозни нарушения на, на пазара, тогава да се преосмисли. Има права на потребителите, които обаче не се прилагат на практика. Трябва да видим как стоят нещата по отношение на това, което се прилага на практика, а не да говорим теоретично. Боя се, че през сините 6 месеца във всички държави членки ще се говори много по тези въпроси и трябва да сме готови за това. Още две допълнителни неща. После, разбира се, ще обсъждаме пак тези въпроси. Искаме днес колегите, които са докладчици в сянка, да имат повече възможност да се изразят. По член четвърти ти каза и постави справедливо въпрос на съвета, свързан с член четвърти. Аз търся философския камък по отношение на този член, като всички и всеки път, когато считам, че съм го открил, се оказва, че не е точно така. Член четвърти не означава, че когато сме по-скоро за минимална хармонизация, нещата са по-добри, отколкото ако има максимална а, хармонизация. Затова трябва да посочим, че максималната хармонизация в определени случаи и минимална в други Не можем обаче да твърдим непременно, че по-добрата хармонизация е максималната хармонизация. Понякога се изисква и смесена хармонизация. Така че нещата не са а, въпрос само на думи, а е важно да се намери нужното равновесие. И друг въпрос, който не се отнася до член 4, но до, член, до останалите членове от текста, е свързано с а, противопоставянето на изключения от държавите членки. Аз съм за това държавите членки да съобщат на комисията какви са националните текстове, които са по-различни, за да може минималната хармонизация да се извършва при максимална прозрачност, да видим каква е формулировката, която се използва в тези текстове. Когато се говори за нещо, което е напълно, абсолютно наложително за защита на потребителите, да се изясни какво е а, точно това абсолютно необходимо нещо. Аз съм за идеята нещата да се променят, но аз не искам държавите членки използваните формулировки да бъдат толкова силни, че да се стигне до там, че в последствие националните разпоредби да бъдат касирани. Когато бъдат проверени, да се види кое е абсолютно необходимото. Това, което е абсолютно необходимо за мъжете и жените, е да могат да се хранят, да се обличат и, и прочие. Това са жизненно важни потребности. Затова важно е да направим така, че да получим нужната сигурност за в бъдеще. Всички тези изменения ще а, трябва да бъдат а, обект на съвместна работа. Относно формулировката на член 4, също необходимостта от проверка на съответствието това са все важни а, въпроси и за комисията, както и по-нататък за решаване на спортните, спортните въпроси. А, мисля, че трябва да работим последователно, изменения по а, изменения и да достигнем до нужния консенсус. Благодаря. Благодаря, господин Рошфорд. Госпожа Турино. Благодаря, господин председател. Ще говоря на холандски. Благодаря на докладчика. Благодаря за чудесната работа, която той свърши, защото тя наистина е доста трудна. Трябва да се намери правилният е, баланс и точно това се опитва да направи докладчика, за което му благодарим. Надявам се, че при докладчиците в Сянка ще се опитаме да смъкнем нещата на по-конкретно равнище, да обсъдим всеки параграф по-отделно. Ние сме като че ли малко объркани с а, тази, а, от тази а, по-обща дискусия. Смятам, че трябва да се премине към дискусия в детайл, а това отнема часове и ние смятаме да проведем точно такава дискусия. Преди да излезем в лятна вакансия. Ще се опитаме да постигнем това и в групата на зелените. Ако разгледаме нещата по този начин, смятам, че трябва да намерим ясни е, правила и ефективни правила за потребителите в Европа. Трябва да могат да използват предимствата на вътрешния пазар, да реализират добри цени възоснова на неговите принципи. Това е едното, което желаем и искаме да го запазим като принцип. Сега става дума за различните модели. Наистина това е отрешаващо значение за зелените. Смятам, че можем да намерим модел, който който да се приложи на практика и да функционира добре. Даяно Лолис от Комисията по правни въпроси много често е присъствала на тези дискусии и тя играе решаваща роля в тях. Аз самата не съм юрист, но това тук като материя е толкова сложно, като се сравни с националното договорно право. Е, защо? Защото нещата са обърнати в обратен порядък. Тук се създават много големи предизвикателства и за националното равнище, ако искаме да създадем равновесие с националните законодателства. Аз мисля, че точно тук ще трябва да вземем предвид е, посоченото от Комисията по правни въпроси и то много сериозно да го вземем предвид. Сега няколко думи за темата хармонизация. Възможно е ние наистина да е, спечелим, ако извършим пълна хармонизация във всички сфери, е, всички е, текстове от е, правните актове за защита на потребителите. Аз не съм убедена, но може би е възможно да се направи това. И в крайна сметка след това ще имаме напълно хармонизиран вътрешен пазар. Но ние знаем много добре, че става дума за процес, става дума за патчворк, за мозайка. Ние се движим толкова напред, напред, колкото позволяват отделните 27 държави членки. За това е необходимо време, необходимо е и търпение и да изградим едно общо законодателство е много сложно и смятам, че е, пълна хармонизация е необходима там, където тя има значение и където е, носи конкретна полза. Зелените виждат нещата в много практична светлина. Ние искаме да се откъснем от абстрактния подход към тази тема и да а, наложим един европейски подход. Колегата Билт каза това в дискусията с представителя на Белгийското председателство. Но как трябва да се разбира европейския подход? За мен а, това означава да се позоваваме на принципите на Шуман, да се а, сближаваме помежду си и да да постигаме конкретни резултати в полза на гражданите. Това е истинската солидарност и това е нещо, което трябва да постигнем заедно. Тази солидарност, както казах, е пътя по който вървим, но а, този път а, може да отнеме много време, докато го изминем и а, аз за това искам да се обърна към вас, Андрея. Става дума директно за договора за Европейската общност, дали член 4 тук ще се вземе предвид или не. Аз не мисля, че договорът е този, който ни забранява да прилагаме смесен подход, т.е. смесена хармонизация, защото ние имаме редица задължения спрямо потребителите на вътрешния пазар. И аз мисля, че ние бихме могли малко да затегнем болтовете. Тук не става дума е, точно за това, като че ли вие малко по-контрастно е, представихте нещата. След това, член 4, е, ние ще подходим по малко различен начин. Е, ние казваме, че има има една директива, която обединява всичко и която дава възможност за целенасочена хармонизация там, където това има смисъл. Това можем да си представим много добре за всяка глава да имаме един първи член, в който се дефинират целите на хармонизацията. Това е нашата представа представата на зелените. А къде виждаме предимствата на пълната хармонизация? Може би и този въпрос трябва да засегна. За нас е от първостепенно значение глава трета и част от глава първа. Може би е, част и от глава четвърта, но а, е, ние сме малко критични, що се отнася до останалите текстове. Най-вече е, сме и критични по предложенията на колегата Шваб. Ще се опитаме с другите докладчици в сянка да намерим някаква структура. Господин Рошфор говори за тестовете за ефективност или за проверката за съответствие. За нас а, мисля, че това е уместно. Миналата седмица в Страсбург ние проведохме едно много конструктивно заседание и смятам, че духът на това заседание беше много добър. Повечето от нас е, можаха да подкрепят е, нещо така, че в е, бъдещите преговори да бъдем в силна позиция спрямо съвета. Става дума за това да представим нашата позиция, защото ние действаме в полза на европейския потребител. Ако постигнем това, това ще бъде наистина много силен сигнал. Благодаря за до сегашното сътрудничество, а сега става дума за това след е, лятната отпуска да преминем към детайлите и да формулираме изменения. Така че сега пожелавам на всички приятно лято. Следващия оратор. Благодаря ви, господин председателю. Аз е, мога да се съглася само с е, докладчика по отношение на целевата, целенасочената хармонизация, обаче първо трябва да определим къде трябва да се приложи. Като политическа група ние сме убедени, че глава 2 и 3 трябва да се разглеждат по-отделно и след това една кратка бележка искам да направя във връзка с е, отместването на опасността. Ние смятаме, че е, потребителя трябва да бъде винаги информиран и най-вече по отношение на е, обещетението, което трябва да получи за нанесени му вреди. Благодаря. Um, Благодаря за точния коментар. Следващите оратори, които съм записал са трима. Има ли някой друг, който би искал да вземе думата преди да дадем думата на комисията и господин Шваб? Госпожа Стайлар, заповядайте. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря и на докладчика. Имам няколко съвсем кратки въпроса. На страница 108 в обяснителните ви бележки говорите за някои изключения, дерогации. А може ли малко повече да кажете за това какво точно имате предвид там? После по въпроса за 26 член относно правото на Обединеното кралство да отхвърли. А, Тринайсти член в тази връзка, периода от една година за изтегляне от пазара. А, иска малко пояснение във връзка с договорите от разстояние, после 28 член, две годишна забравна гаранция. В, в, в Шотландия има 5 години, например, в Англия 6 години. Какво ще стане при това положение? Може ли малко яснота и по този въпрос? Ще имаме естествено време да го разгледаме по-подробно равновесието, което трябва да постигнем, но все пак бих искала да чуя малко разяснителни бележки по това въпрос. Е, важно е да сме наясно преди да предлагаме изменения. Благодаря ви за работата, която сте свършили до тук. Благодаря ви. Да, положението е по-различно в Шотландия и това е нещо, което сме отбелязвали преди, но съм сигурен, че ще се оправим. Следващия оратор. Благодаря ви, господин председател. Искам да подкрепя подклада на докладчика за пълното хармонизиране, но в същото време искам да предупредя, че има рискове от размиване на общото законодателство. Нека да ви дам един практичен пример. Пета глава. Ако една държава членка, където имаме неравнопоставен договор и се слага един търговец в сив списък, друг в черен списък, а в трета страна в никакъв списък. По какъв начин ще се облегчи трансграничната търговия? И по какъв начин това ще а, улесни а, потребителя? По-скоро ще а, бъде едно осложнение. Искам да помоля комисията да ни помогне в определянето на разходите е, за изключенията. Всяко изключение от едно хармонизирано законодателство има своята цена. Потребителските правила, права включват и права на конкурентни цени. И мисля, че ползите на вътрешния пазар трябва да бъдат ясно изнесени в този доклад. Господин Рошфор, естествено, че ще бъдат много национални дебати за това колко ще се е, загуби като ще се сочи Европейския съюз като виновник, но ние трябва да а, се произнасяме по време на националните дебати особено в момент на криза, и да защитаваме правата на потребителите, защото какво иначе правим тук? Иначе ще изпаднем в национален популизъм. Надявам се, че ще се съгласите с мен. И накрая бих искала да кажа, че въздействието върху националната защита на потребителите, въпреки че този документ е свързан с първоначалното а, предложение на комисията от 2009 година. Това, което в 13 член имаме, е от 3 месеца на една година по увеличаване на срока, което означава, че стандарта на качеството на този законодателен акт е, е подобрен. Мисля, че това е правилният подход напред. Трябва да се подберат някои от елементите, които определяме като най-важни за защитата на потребителите и да ги предложим а, за въвеждане на а, общи стандарти, а не да продължаваме този национализъм, като се бием в гърдите, в кого системата е най-добра. Благодаря ви, господин председател. Господин Абат има думата сега. Благодаря ви, господин председателя. Благодаря и на Андреас Шваб за доклада и предложенията, залегнали в него. И начина по който успява да хвърли мост между отделните версии, между отделните редакции. Един кратък въпрос В економически план идеята е тук е да се укрепи електронната търговия в Европа. Радваме се, че има постигнат консенсус и с това действително се укрепва трансграничната търговия. Заедно с това обаче подходът ни трябва да бъде прагматичен, а не толкова а, теоретичен и затова се присъединявам към казаното от господин а, Рошфор. А, тъ... На базата на френски опит мога да кажа, че този, това предложение не се основава на практическия план на нещата. Нека да се вгледаме повече във въздействието, което ще има този документ. Съгласен съм с господин Рошхор относно това да се установят най-важните елементи, е, но трябва да се види какво ще означават тези нови политики за потребителите в държавите членки. Мисля, че трябва също Когато се опитваме да постигаме баланс, трябва да не изпускаме който и да е било от двата края на уравнението. В някои случаи гражданите могат да се противопоставят. След като ще има изключения, трябва максимално конкретно да ги посочим. Има много предложения за такива, които могат да причинят несъгласие. Договорите сключени в търговски обект не можем да си позволим да намалим стандартите за защита на потребителите там в сравнение с договорите извън търговски обект. После по член 32 за черните и сивите списъци. Е, тия разпоредби не са паднали от е, проекта ви за доклад. Може ли да ни обясните малко повече по този въпрос? Защо? Също така, е, накрая искам да кажа, че подкрепяме графика, който предлагате. Председателя благодаря на всички депутати. Ако няма повече желащи да вземат думата, аз ще направя няколко коментара. Андрес мисля, че не е обяви официално какъв е графикът. Е, нека да говорим за това. След срещата на докладчиците в Сянка от миналата седмица, която беше много успешна и първи обмен на мнение, докладчикът е, предложи удължен график. Ясно от дискусията сега, от това, което беше казано, че може би този документ трябва да се го вземем на плажа. Надяваме се, че ще имаме право на хубаво време. Но това са 110 страници доклад, така че ни предстои много работа. Има доста предложения, за които искам да ви информирам. Те бяха договорени между докладчиците в сянка когато подновим работата си след августовската вакансия, ще проведем специално заседание на 2 септември с докладчиците в Сянка в продължение на срещата им от Страсбург. И това ще стане след като гласуваме доклада на госпожа Руре, свързан с бюджета. Ще имаме пълен превод. Сигурно ще има и други желащи да участват в срещата. Поканени сте, аз нямам проблем с това. Ще определим крайен срок 18 октомври за представяне на изменения до 6 часа вечерта. Разглеждането на тези изменения ще бъде на 8-13 ноември, евентуално договаряне на компромиси на 9 декември, гласуване през декември. Мисля, че това, което чухме от министъра, показва, че Белгийското председателство ще действа енергично, затова трябва да видим с докладчика и докладчиците в сянка дали можем да постигнем рамково политическо споразумение между, помежду си. Трябва да постигнем напредък по този въпрос. Той е важен, но също е и въпрос, който породи доста несъгласия. Господин Бронк също ще сподели какво е мнението на комисията. Аз съм тук в качеството си участие на председател на комисията, участие на докладчик в Сянка. Искам да кажа, че трябва да се имат предвид ефектите, ползите от това предложение. Както казаха доста от колегите, е този документ да бъде в полза на потребителите. Но когато разглеждаме оценката на въздействието на Европейската комисия, което беше извършено при предишния мандат, и резултата беше да се подобри като цяло климата за трансграничен бизнес. Мисля, че този баланс е нещо, което все още трябва да се опитаме да постигнем, защото ако не се добави значителна стойност, тогава разходите за въвеждането и сложността, свързана с всичко това, липсата на ясна на рамка за правата на потребителите и за бизнеса могат да доведат до доста жалки резултати областите, в които бизнеса счита, че е пречка за потребителите. Трябва да се огледат тези случаи, за да не се ослабват правата на, на потребителите. Трябва да видим кои са тези области, в които можем да постигнем разумен баланс, тъй като именно за това става дума с тази директива. Искам да помоля Европейската комисия да ни помогне, за да разгледаме анализа, който е извършен по-рано от Генерална дирекция по защита на потребителите и е, здравеопазване по време на предишния мандат. Да видим какво може да допринесе за подобряването на трансграничния бизнес, особено онлайн. Искам също да напомня, че оценката на въздействието се отнася до а, проблеми, свързани с брюкселските конвенции. И потребителите имат право на а, достъп до а, правата си в страната, където живеят, но това създава някои проблеми за малките предприятия. Всъщност Рим едно и две ми се подсказва тук, казва председателят. Малко се обърквам. Личи си, че съм инженер, не юрист. И така, това, което предлагам, е, е една рамка да направим обсъждане и да вземем решение как да процедираме по това досие и каква да бъде структурата, която ни предлага докладчика. Искам да обърна внимание на глава 6. Потреб... Директивата за правата на потребителите е само част от една по-цялостна стратегия за подобряване на правата на потребителите в всички видове операция, както и за завършване на вътрешния пазар. Това е една а, частична а, стъпка и а, глава 6 е, цели да се избегне допълнителното фрагментиране, като също времено се запази набраната скорост. Господин Дали и директора комисарят, който отговаря по въпросите на потребителите, искат да а, боравят стратегически с тази директива и ние трябва да видим какво ще се случи преди да стигнем а, до своите заключения, преди да гласуваме а, този доклад. Това исках да кажа нещо като председател, както и да ви запозная с графика, който е от интерес за всички. Искам сега да дам думата на господин Бронк от името на комисаря Рединг да отговори на някои от въпросите, поставени от Андрю Шваб в встъпителното му слово. Господин Бронк, имате думата. Благодаря. Господин председател, Никак не ми е лесна задачата. Въпреки това, както миналия път, искам отново да благодаря на докладчика за неговата работа. Става все по-ясно какво иска да се постигне. Дебатът показва, че повечето хора разбират основните линии на този дебат, което е голямо предимство. Ние сме на мнение, че проектодокладът докладът е добра основа за постигането на компромис и е отчел доста от безпокойствата, свързани с предложението, направено от Европейската комисия. Разбира се, има доста технически подробности, които присъстват, е, които ще продължат да съществуват, които ще се появяват и те трябва да се решават на определен етап, но не сега. Основното е да се постигне съгласие по общият подход. Комисията може да подкрепи предложенията на докладчика за хормонизирането на дефинициите, глава 3 и 4 да бъдат свързани, свързани с правата на информиране и за оттегляне от договори, изключени извън търговския обект, както да се запаже статуквото държавите членки да могат да регулират сами нуждата от информация. Относно тест, свързан с нелоялната конкуренция, в глава 5 изясняване на това какво означава нелоялна конкуренция, също и въпроса за целенасочена хармонизация. Разбира се, това е приемливо, но трябва да се договори между различните партньори, в рамките на процедурата на съвместно вземане на решения. Въпросите не са особено лесни, трябва да призная. Първият въпрос е свързан с член четвърти така както съществува. Той сега трябва да имаме предвид, че в предложението на Европейската комисия се предлага пълна хармонизация. Затова член 4 беше напълно логичен в този контекст. Господин Шваб предлага целенасочена хармонизация в този смисъл. Неговия член 4 е нов, тъй като не всичко е пълно, пълна хармонизация. Въпросът е, ако отидем по-далече от това, че ще навлезем в проблемна зона. Нека да кажем нещата така. Защо? Защото има разлика между пълната хармонизация и минималната хармонизация. Минималната хармонизация е определене преди всичко на стандарти което означава, че в крайна сметка се достига едно ниво, което е близко до най-слабо развитите норми в държавите членки, защото ако се отиде по-далече, това ще доведе до оплаквания, както често се случва в съвета. И така, пълната хармонизация предполага ниво на най-напредналата държава членка като решаващ фактор, тъй като тези държави членки няма да искат да загубят правата, които вече съществуват. Не могат обаче да се смесват а, двете категории, защото това са две различни неща. С други думи, ако имате пълна хармонизация, може да отидете и по-далече, може да поведете по-строги стандарти. Защо? защото вие можете да използвате вътрешния пазар. Вътрешният пазар позволява на доставчиците да използват целия пазар. И това е, е доста голям проблем. Знаем в момента, че много страни системно са изключени от оферти, въпреки че технически е възможно те да получат такива, тъй като има разлики в законодателството освен някои други разлики. Когато имаме минимална хармонизация, доставчиците няма да проявяват вече интерес. Така че нещата не са печеливси за всички. Това е проблемът. Обикновено при минималната хармонизация получавате по-низко ниво на защита и няма да използвате в пълна степен ползите, които предлага пазара. Госпожа Билт постави въпрос в този смисъл – Разбира се, ние можем да видим старата оценка на въздействието. Там може да видите по какъв начин действат нещата, какво се губи, когато бъдат оставени на страна някои теми. Но ние не можем да направим изцяло нова оценка на въздействието. Разбира се, можем да ви дадем някои индикации на базата на старата оценка на въздействието, която беше направена преди директивата да бъде подготвена. От името на... за комисията ще бъде много трудно да се промени системата на член 4 изцяло, тъй като ще се загубят много неща. Няма да допринесем по никакъв начин за вътрешния пазар чрез един нов член четвърти. Това е много трудно. Бяха поставени някои въпроси за това какви са ползите от пълната хармонизация. Мисля, че в началото имаше добър пример за права на пътниците. Нещо като харта на правата на пътниците, използващи въздушен транспорт. Сега вече е известно какво се, какви са вашите права. В, в, в Брюксел обаче, вие не може да сте сигурни дали правата ви ще са еднакви, като тези, които имате в собствената ви страна и тези, които имате на Брюкселското летище. Разбира се, хората знаят какви са правата им в собствените им страни. Когато напуснат пределите на страната си, те трябва да знаят, че тези права са малко или много същите в останалите страни, което е едно голямо предимство при предлагането. Комисията очаква, ако има по-хармонизирано законодателство, ще има повече предлагане в държавите членки и това ще бъде добре за потребителите, защото те могат да получат някои стоки, до които нямат достъп в момента. Затова член 4 е толкова важен. Разбира се, можете да разгледате всички модалности, но да се откажем от пълната хармонизация би довело до е, ситуация, при която бизнеса може да каже, че не проявява интерес към е, тази директива, което ще бъде много жалко. Що се отнася до юридическата страна, разбира се, трябва да се види окончателният текст – за да се види в цялост е, е, правната база говори за сближаване на законодателството. Ако няма сближаване, тогава ще е по-трудно да има правна база, но не е възможно да кажем в кои случаи как ще бъде затова аз бих настоял на този етап да не отговаряме на този въпрос. Знаем, че правната база, която беше избрана първоначално, е достатъчна за тази директива. Но ако има някаква фундаментална промяна, това е нещо, което на този етап не може да се предвиди. Това е труден въпрос. Що се отнася до помощта, която може да окаже Европейската комисия, да, разбира се, ние можем да окажем такава, но що се отнася до цифрите, те все още в голяма степен са свързани с старата оценка на въздействието и, те могат да послужат за отправна точка. Едва ли ще е възможно да се а, изготвят изцяло а, нови а, цифри, предвид на краткото време, с което разполагаме. Затова ние ще действаме на базата на старата оценка на въздействието. Председателят. Благодаря ви за оценката на въздействието. Това, което аз предложих е, че да се съберат на едно място ползите, като се разгледат въздействията на отделните мерки, така че ще ни трябва малко по-обстоен анализ на съществуващата статистика, а не нов, чисто нов анализ. Това да ни даде възможност да видим кои от мерките, които се предлагат, ще имат максимално положително въздействие за трансграничната търговия, изделки и договори. Ако вие, главна дирекция Санко, ни помогнете в това отношение, ще ви бъдем много благодарни. Ако необходимо, ще отделим повече време. Министъра също каза, че е, това е въпрос от значение за тях. Искам да приветствам господин Ендерхов, който е все още с е, нас. Той е представител на председателството и му благодаря, че остана. Андрея Шваб, е, бихте ли искали да вземете думата за заключителните си думи, с които да ни изпратите в вакансия, в приповдигнато настроение по този така сложен въпрос? Много неща бяха засегнати, но аз ще се огранича до 6 точки, за да не стане дълго изказването ми. Първо, мисля, че господин председателят много ясно а, е, посочи и ние се обединихме около това, че когато едно предложение е малко сложно а, е, и а, не е разбираемо, ни е необходимо повече време. Обаче аз искам да се запиша в протокола, че всички докладчици в Сянка единодушно а, е, се съгласиха с целта, а именно, че по време на бългийското председателство, което означава, че до 15 декември ние трябва да изработим допълнително политич... политическо рамково споразумение, което означава, че отместването на графика не намалява нашите амбиции до края на годината да стигнем до резултат. Аз смятам, че това трябва да се запише в протокола, защото наистина всички докладчици в Сянка се съгласиха с това единодушно. Второ, за правното основание. Колега Турун, аз не съм стрелял с точно оръжие. Аз просто посочвам, че предложението на комисията и предложението, което аз правя, се, отна, се а, основава на член 114 от а, договора за Европейския съюз и че Европейският съд а, по директивата за тютюна преди няколко години постанови решение, че що се отнася до минималното хармонизиране, не е достатъчно а, този член да се привлича като правно основание, ако а, няма approximation of laws или а, е, на условията, ако това не е целта. Има други правни основания, това не е проблем, обаче не може в рамките на а, е, член 114 само да се търси правното основание. Ако имаме за цел цел а, е, защита на потребителите, то тогава ще трябва да вземем за правно основание всички от тези текстове и членове от договора за Европейския съюз, които се отнасят отнасят до защита на потребителите, но за това може да се обърнем и към правната служба. Е, сега хармонизиране на отделните глави. Е, съгласен съм, че трябва да се разглеждат глава по глава. Сега нека да се върнем към консолидирания документ. В член 4 е записано, как трябва да бъде подбран ръководният принцип, член 1А, 1Б, 1С и там е посочено как точно трябва да се третират отделните глави. Аз разбира се мога да споря за буквите по всеки член, обаче може да се постигне фундаментално подобрение на всеки текст, когато фактически текстовете от член 1А в глава 4, след това да се премине към глава 5 и така нататък, обаче за мен това са козметични промени. Сега, що се отнася до казаното по член 4, аз наистина мога да се съглася до толкова, доколкото се засяга процеса. Пълната хармонизация е процес и ние трябва да следваме мнението на потребителските организации, държавите членки, така че този процес да бъде успешен. Въпрос е обаче каква е целта на този процес. Тази цел е, сама по себе си не е лоша или добра, но от моя гледна точка тя е, променя статуквото, ще промени статуквото по отношение на правата на потребителите, само ако се върви към хармонизация. Не става дума за това дали записаното в член 4 е добро или лошо. Там е записано, че без да се засяга действието на националните разпоредби, е, не се е, предвижда възможност за промяна на тези разпоредби. Тоест, тук не става дума за упрек към държавите членки да се откажат от традициите си. Тези традиции е, са на лице и понякога пречат на вътрешния пазар. И с това е, стигам до проверката за съответствие, която беше засегната от колегата Рошвар. Ако, например, погледнем член 26 5b, това е на страница 73 от английския превод, там е написано следно. Беше прочетен текста на английски, второ изречение. and must be proportionate and effective. Ich kann darin jetzt nicht erkennen. Аз не виждам тук как държавите членки и техните разпоредби правни е, разпоредби ще бъдат засегнати по е, отрицателен начин. Важно е в е, член 1 да се напише абсолютно необходимо. Това според мен е грешка на превода, но при член 26.5b аз е, смятам, че уредбата е много добра, която напълно съответства с решението на СЕО от 2009 е, година, където СЕО посочва, че минималната хармонизация всъщност е, е се предоставя за свободно ползване на държавите членки. Т.е. те могат да я прилагат свободно. Но във всички случаи трябва да спазват правилата на вътрешния пазар, като разпоредбите трябва да бъдат ефективни и съразмерни. Аз тук си позволявам да цитирам СЕО, както виждате, и правилно е Гусю Рошпор. Аз искам а, да насоча вниманието ви към сравнителната таблица. Тази сравнителна таблица се базира на едно сравнение, което е направила комисията по собствено предложение и аз съответно съм е адаптирал. А, моето предложение внася по-малко промени, отколкото това, което предлага комисията. Това беше напълно по смисъла на изискванията, поставени от колеги в тази комисия и а, тук въпросът е да се намери решение. Аз смятам, че с тази директива ние правим първа стъпка към хармонизация, а кога ще дойде втората стъпка никой не знае. Предимствата на последната стъпка обаче ще бъдат предимствата, които а, са а, посочени в IPEC Assessment на комисията и аз смятам, че е по-добре да направим по-малко, но да оставим а, всъщност а, да действа тенденцията, предложена от комисията. Благодаря за подкрепата на всички колеги. Ще се радвам да се видим след лятната почивка. Ще се надявам също а, да, а, проучите всички документи, също така може да погледнете директивата за реклама на тютюневите изделия, също така и решението от 2009 година на СЕО и след това дали сме били на плаш или не, е добре да се срещнем свежи тук и да намерим някакво решение по време на бългийското председателство. Good. Well, thank you very much indeed. Uh, благодаря на Андреас Шваб за свършената работа, която бе както тежка, така и сложна. Госпожа Туренен би искала да отново да вземе думата. Да. Казахте, че не разбирате какво имам предвид в изказването си по четвърти член. Това е нещо, което сме обсъждали. Мисля, че не е справедливо да твърдите такива неща. Не става въпрос за техническо изменение, къде точно да се включи дадена разпоредба. Става въпрос за основата, за правното основание за тази директива и на срещата с докладчиците в Сянка ние се опитахме да разгледаме различни модели. Вие казахте, че ще направите такъв преглед на следващото заседание и исках да направя такова пояснение, защото това, което вие казахте, не прозвуча никак справедливо. Председател, съгласен съм, така се разбрахме. Както казах и преди, опитваме се да достигнем до споразумение относно някои от структурните изменения, които предлагате да видим дали можем да постигнем съгласие. Сега, след като вече по-ясно разбираме, но това, че е, хората не приемат всичките ви идеи е нормално, но на следващото заседание все пак ще се опитаме по-конкретно да достигнем до стратегия за по-нататъчния ход на работа по а, този въпрос. Естествено, предполагам, че ще поканите и комисията на вашата среща, защото това може би би било особено полезно, най-вече ако разполагаме с допълнителни данни от оценката на въздействието. Трудността, разбира се, при член 4 се състои в това, че искаме да постигнем различни цели с този правен текст. Ние искаме да е, поставим политически акценти, обаче не искаме да имаме отрицателни последици за минималната хармонизация. Аз е, обещах, че ще направя подобно предложение, защото е, не можем да се колебаем тук. Концепциите са различни и точно в това различие трябва да се търси оценката. Аз аз във всички случаи аз ще направя ново предложение по член 4.1а като минимална хармонизация обаче се опасявам, казано съвсем откровено, че накрая пак ще се каже, че това не е достатъчно положително решение и трябва да се направи още накрая. Ние ще имаме все пак различни мнения и ще трябва да ги понесем. Аз съм готов да направя компромисно предложение, обаче не смятам, че това е вълшебно предложение, което да задоволи всички. Смятам, че е, трябва да ви предупредя от погрешни очаквания и за това е, засегнах в такава форма член 4. Okay, well, um, let's close that item. Thank you very... Нека да приключим по тази тема. Искам да благодаря много на господин Шваб. Ще продължим работа през септември. Остава ни още една точка от дневния ни ред. Не се разбягвайте, колеги. Ще применим към бюджета. Става дума за подготвителна работа за гласуването, което предстои отново на 2 септември. Докладчика господя Руле е тук. Тя ще ни запознае с а, а, проектостановището. Докладчиците в сянка също са тук. Господин Ван де Камп, госпожа Шалде Мозен е тук. Не знае кой ще говори от името на групата на социалистите. Госпожа Стайлер ще го направи. Господин Бозой е тук. Господин Триандафилиди също вече не е тук. Другия докладчик Сянка също не е тук. Госпожа Руле има думата. Господин председател, аз мисля, че можем да бъдем съвсем кратки и да се концентрираме върху основното. Аз първо искам да е, кажа, че има една добра новина. През е, изминалата седмица ние получихме отговор от комисията по нашите предложения за Private Project и положителното е, че по отношение на мерките за мониторинг, ние тук знаем, че имаме работа с Property Action. Това беше приветствано от комисията и тя подкрепя нашето предложение. Подкрепя също и пилотния проект по отношение на Single Market Forum, но във всички случаи тук трябва да се посочи, че има коментар по топ 20 Single Market клаузи. Аз мисля, че това се покрива от други текстове, така посочи комисията, има подобни доклади и за това смята тя, че това не е необходимо. Моето предложение, за да намерим решение по въпроса, е да включим по-силно този проект в Single Market Forum. Ние имахме първа подготвителна среща за среща на 9 ноември и комисията предложи сама а, това, че има смисъл на такъв Single Market Forum да бъдат включени повече потребителите и гражданите гражданите и също така да се обърне внимание на техните критични въпроси, за да може този Сингъл маркет форум да даде добър резултат. Аз мисля, че ние наистина можем да постигнем съгласие, да включим тези теми във форума и да обединим двете предложения, защото това ще създаде допълнителна стойност на Сингъл Маркет форум за потребителите и гражданите. Предвид е, ограничените финанси, при всички наши действия ние трябва да показваме, че те са по смисъла на е, благото на потребителите и на гражданите от края на седмицата и началото на, на миналата и началото на тази седмица аз вече е, разполагам с е, първото становище на съвета и когато се видят предложенията вписани там, настъпва точно това, от което се опасяваме. Е, предложенията на комисията са заличени до голяма степен и за мен особено проблематично е, че много силно са намалени плащанията, което пък има последващо действие върху всичко, което ще последва след това проекти, които вървят по-бавно и се нуждаят от допълнително е, финансиране, а когато са заличени плащанията, е, това вече се отнася зле е, към тези проекти влияе зле а, е, на тяхното изпълнение и а, е, за това а, е, ние може би ще трябва да отхвърлим предложенията на съвета, но е добре да имаме добри идеи, добри предложения, да включим и гражданите, защото знаете, че този бюджет ще се приема на фона на публичен дебат за финансите и за дълговете и дебатът ще бъде много по-сложен, отколкото през миналите години и трябва трябва ясно да се покаже, че нашите предложения, е, без значение дали са за информиране на потребителите или надзор на пазара, са предложения, от които европейските граждани печелят пряко. Благодаря много за това ясно изложение. Господин Ван Декан също спомена нещо и за бизнеса, което е отразено тук. Мисля, че това се струваше. И така давам думата сега на докладчиците в а, сянка, както и да решим какъв да бъде графика. Първо господин а, Декамп. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на колегата а, Руле за нейния доклад за нейното становище. Въпреки, че сега е по-късно в днешния ден, трябва да спомена, че информацията постъпваше постепенно. Нещо, което обаче не разбирам съвсем, защото този коментар за съвета, може би, ще ни поясните. На следващо място за графика. До 12 август се очаква от нас да представим измененията си. Очевидно е, че всички ще бъдат във вакансия към тази дата. Бихме могли да помислим за по-различен график. Мисля, че няма да имаме избор, казва председателят, защото това е свързано с бюджетната процедура. Ето защо ще проведем извънредно заседание на 2 септември, за да гласуваме. Така че ще трябва да си напишете измененията преди да излезете във вакансия. Госпожа Руле. Естествено, за мен е ясно, че времето е кратко и че наистина е предизвикателство да се чете бюджета през лятната отпуска и затова ние предлагаме на 30 август да направим среща на докладчиците в Сянка и на тази среща да се споразумеем за измененията. Аз не мисля, че ще има конфликти между политическите групи. <coughs> Не смятам, че измененията трябва да се превеждат на всички езици можем да се обединим около английския като работен език и а, на английски език можем да се разберем за целта на измененията. Така че по този начин ние няма да пречим особено много на вашата лятна отпуска. Аз ще участвам с удоволствие и ако по-късно ми хрумне нещо, аз ще го внеса под формата на устно е, изменение и съм готова на всякакви компромиси. Защо? Защото времето наистина е доста е, трудно. А що се отнася до е, каунт, наистина това е проблем. Ние трябва да действаме доста е, инстинктивно. Е, дойде е, проекта на комисията, след това бавно идва отговора на съвета и всичко това е нова процедура. Е, след Лисабонския договор парламента има нова функция и ние имаме е, пълно право е, на участие в този процес. Това са нови условия, които още не сме пробвали. А що се отнася до цифрите, нашият отговор на съвета ще бъде съгласуван на 2 септември и тогава ние ще сме готови с, с цифрите, които ще представим на Комисията по бюджета. Но това можем да направим едва след като имаме цифровите данни от съвета. Благодаря. Yes, I mean, I understand. Да, аз разбирам. Тези данни постъпиха в секретарията миналия петък, но бяха разпространени сред депутатите. Благодаря за предложените изменения. Госпожа Стайлер, благодаря. Господин председател, искам да благодаря на докладчика, госпожа Руле Присъединявам се към казаното от колегите. Повечето от нещата, които са включени, се подкрепят от нас по въпроса за стандартизацията. Ние считаме, че това е важен въпрос. По точка трета, важността от търговските дейности. Това е също въпрос, който да се пренебрегва. По въпроса за Солвит, ние непрекъснато сме заявявали колко много поддържаме Солвит като организация. Това трябва ясно да се подчертае. Вие го подчертавате в формулировката на предложенията. Тук е много важно СОВИ да получи нужните ресурси, да се върши добре работата. Относно форума за единия пазар, мисля, че е важно, че подчертавате този въпрос. По точка 6 за борбата срещу нелегалния трафик и измамите. Това е също много важно във връзка с работа, която вършиме относно продължаването на а, мониторинга на вътрешния пазар. Мисля, че вие сте засегнали ключовите въпроси. Въпроси по които трябва да намерим решение. Така че аз, аз очаквам гласуването на 2 септември и отново ви благодаря за вашата работа. Благодаря, господин Бозой. Има думата. Благодаря. Господин председател, бяха казани повечето от нещата, затова ще бъда много кратък. Аз подкрепям всички бележки, направени от госпожа Руле в нейното проекто становище. Аз съм напълно съгласен с това, че трябва да продължим с проекта Форум за единия пазар. Виждам, че вие имате положителен отговор от страна на Европейската комисия. Вече проведохме подготвителна среща и те казаха, че те гледат благосклонно този въпрос. Може би трябва да помислим и за втория пилотен проект за оценка на нивото на удовлетвореност тази година нямаме отделен бюджетен ред за Соловит. Аз бях докладчик за соловите. знам много добре, че той помага на гражданите, на потребителите да печелят време и да не решават споровите си по съдебен път. Аз ще изляза с предложение за изменение. Сигурен съм, че ще бъде подкрепено, за да има солвит отново и в този бюджет отделен ред. Знаем, че календара е много а, натоварен. 12 август е доста неудобна дата, но е важно до края на август да достигнем до консенсус, както и миналата година, да имаме силен консенсус по становището, изготвено от тази комисия. Председателят, благодаря, още няколко неща от мое име. Както като председател, така и от името на групата. Смятам, че това е едно доста уравновесено становище, като се има преди целия натиск, на който е, е подложена докладчицата и като се има предвид е, сравнително малките средства, за които отговаря тая комисия, а мисля, че е, това, което правим е полезно, полезно най-вече за реалната економика, както посочвате в трета точка. Става въпрос за осигуряване на ползи е, за економиката, за единния пазар. Това е нещо от огромно значение в момента, тогава, когато другите обществени бюджети биват урязвани. Ние даваме възможност за по-широк достъп на е, стопанските субекти до пазара в момент, в който местните пазари са в период на застой. И аз смятам, че финансирането на солвите е много важно и мисля, че нашата комисия винаги е подкрепила това. Трябва да продължим да настояваме. Не бива да обръщаме гръб на тая инициатива. Хайдерюле дали иска да приключи или просто да потвърди, е, че графика остава така, е, също да отговоря, ако трябва на докладчиците в сянка. отношение на казаното от господин Бозай, аз е, наистина ще поздравя, ако вие направите изменения във връзка с Солвит. Веднага ще намерите подкрепа и готовност за компромис. Това не е проблем. Аз мисля, че на 30 ние относително бързо ще можем да се споразумеем и да гласуваме на 2 септември. Аз очаквам това гласуване с много надежда, защото в комисията тук сме доста единни и можем да бъдем единни в комисията по бюджети. Така че се надявам, че с голямо мнозинство ще можем да се обединим около предложения бюджет. Right. So Um, shadows will meet on the 30th. Значи на 30 ще се срещнат е, докладчиците в сянка. Има крайен срок за изменения. Моля до тогава да сте готови. Ще видите е, конкретните бюджетни пера. Е, не мисля, че никой от комисията, който да може да говори по бюджета е тук на заседанието, така че няма да изслушаме комисията. Благодаря на Хайдер Рюле за типичната и ефективност. Надявам се да достигнем до добри резултати на 2 е, септември. Приключваме за днес малко по-рано от планираното. Нека да ви напомня, че утре в 10.30 ще продължи заседанието си комисията ще чуе е, становището на господин Бушой. Е, е, а, след това имаме изложение за едно важно изследване. Е, господин Жубан ще говори за рекламата и поведението на потребителите. След това в 3 часа още едно кратко заседание относно европейската стандартизация и становището на господин Панзери за програмата от Стокхолм. Това е работата ни преди лятната вакансия. Координаторите а, ще проведат заседание утре в 9 часа сутринта в тази зала. И така ще се видя с координаторите в 9 часа, с останалите от вас в 10.30. Благодаря ви.